we uh, start again the Започваме следобното заседание. Първо искам да уточня, че разполагаме с протокола от вчерашното заседание и всички прияти документи. Имате ли възражения? Не. Добре. И така, протоколът е прият. Пристъпваме към първата точка от дневния ред за днес след обед. Това е изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, европейски режим за санкциониране на нарушенията на правата на човека. Госпожа Върховния представител е представлявана днес от комисар Ханс. Имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа депутати. Аз съм напълно съгласен с колегите, е, че ние трябва да наблюдаваме правата на човека по целия свят и да направим всичко, за да предотвратим техните нарушения. Основно предизвикателство за нас е да се съсредоточим в по-голяма степен върху ежедневното прилагане на разширения ни инструментариум за спазване на наличните задължения. Настоящ инструментариум е цялостен той а, е, има ясно многостранно и двустранно измерение. Европейски съюз ще продължи да изобличава нарушенията на правата на човека там, където те са извършени. А, е, настоящите държави членки ще правят необходимото, за да ги предотвратяват, да настояват за правораздаване и отчетност. Няма съмнение за това. А, е, международната среда бързо се развива и ние трябва да сме сигурни, че Европейския съюз е надлежно оборудван, за да остане лидер в в правата на човека. Така че е, оценката в момента се извършва. Европейския съюз и неговия режим за санкциониране трябва да доведе е, до добавена стойност за предотвратяване на нарушенията е, на правата на човека евентуален обхват на възможен бъдещ режим ще бъде особено важен, за да се определи какъв вид нарушения ще попаднат по такъв режим. Дали този режим, например, трябва да се съсредоточава върху груби и системни нарушения на правата на човека, дали трябва да покрива нарушения на международното хуманитарно право и случаи на корупция. Много е важно, че трябва подобен потенциален режим да бъде съвместим с други европейски режими, но също така и с режими на лице в ООН и национално ниво. Нарушенията на правата на човека вече са включени в географски режими за санкциониране, например Демократична република Конго, Миямар и други, но географския режим изцяло беше използван, но все още има проб пропуски в наличните режими за санкциониране по отношение на е, правната квалификация и на нейния фокус. Настоящия режим за санкциониране полезно попълва такъв пропуск и дава възможност е, за по-цялостен подход. Е, но при всеки режим трябва да се привеждат достатъчно доказателства, за да могат случаите на нарушения да бъдат отнесени към съда. Всички лица, включени в списък, трябва да имат правото да бъдат извадени от този списък. Трябва да се спазва и един цялостен е, е, режим, е, който да включва всички налични режими и евентуален режим за нарушение на правата на човека. С удоволствие виждам, че в момента в съвета се провежда дискусия и е, след като експертите е, постигнат край в дискусиите, политическата дискусия може да се проведе, е, защото създаването на всеки нов режим трябва да бъде обект на съгласие и да се приеме с единодушие от 28-те държави членки, защото той предполага налагане на конкретни санкции. Господин председател, дами и господа депутати, благодаря ви за вниманието и интереса. С нетърпение очаквам нашата дискусия. Председателя, благодаря. Сега давам думата на госпожа Сандра Каняте за една минута и половина. Дами и господа, понякога едно име означава много. Не съжима за нарушение на човешките права, наречен на, на Сергей Магницки, е показва, че трябва да действаме, защото в противен случай това ще има тежки последици в Европа и извън. Магницки се опита да изобличи корумпиран режим. Начина по който правителството и властта се опита да го накара да мълчи е красноречив. Сигурна съм, че многократните призиви на нашия парламент да се приеме закон Магницки ще намери ехо, за да се, наме, да се наложат санкции на престъпниците и а, извършителите на престъпления. Не трябва да има а, е, спокойствие за извършителите на престъпления, на тези, които извършват престъпления в Саудитска Арабия, на убийците на саудитският журналист. Съвета обаче до сега не ни слуша, не, не ни е, откликна. Но нашата инициатива в момента набира скорост. Госпожа Ана... Парламента да то поръч maioria o relatório corrupção nos setores público e privado impacto nos direitos Имаше много голямо мнозинство и аз е, бях докладчик е, по тази тема. И ние би трябвало да последваме примера на САЩ по отношение на правилата за а, публичната отчетност по отношение на закона Магницки. Става дума за а, борба срещу корупцията и правата на човека. Също така е изготвен общ списък, е, във връзка с прилагането на закона Магницки и тази комисия предвижда акции по отношение на трети държави при тежки нарушения на правата на човека и правни манипулации по отношение на лицата, съобщаващи за е, нарушения. И точно това е засилено подчертано в резолюцията на парламента, която ще се гласува утре, е, няколко години след това. И е, законът е, Магницки всъщност е насочен не само срещу Путин. Става дума за един универсален закон. Това са критерии, които трябва да се спазват и то съгласувано от държавите членки, защото налагането на санкции е изискване и мисля, че всички правителства може би са заложници на корупционни практики в сферата на правата на човека. И ако ако Ян, Чука, Ян Кучък не е изправен пред трибунал, трябва да се прилагат същите санкции на отговорните лица. Благодаря. Господин Башир за една минута. Че Господин председател, комисар Хан, Милтън Фридманд. Е, посочи, че една от основните грешки е да преценяваме програми и политика според техните намерения, не според резултатите. От древния гръцки закон от Пелопонес до съвременна Беларус, Иран, Миямар, Северна Корея и Русия, доказателствата показват, че е, санкциите, които са насочени към цяла страна, рядко постигат е, целта на външната политика. Много често колективното наказание е, по-скоро довежда до по-засилен колективизъм, защото независимите граждани на санкционираните страни стават все по-зависими от вътрешните си властелини е, за сметка на е, по е, голямо ограничение на тяхната политическа и социална свобода. Е, като привърженик на свободния пазар, аз винаги съм вярвал в индивидуалната отговорност. Ето защо трябва да помислим за по-интелигентна политика на санкциите, за да сме сигурни, че санкциите имат е, надлежно основание и са отнесени към унези, които извършват нарушения по цял свят. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Давам думата на господин госпожа на госпожа Шакир. Господин комисар, колеги, вече 9 години европейските депутати искат да се обнародва магнитски закон Магницки, за, за да могат да, мог, да бъдат приведени а, под отговорност индивидуалните извършители на престъпления. В ООН, в ООН много често подобни резолюции биват блокирани в съзвето. Но Европейският съюз трябва да бъде единен и да се да, да бъде в линията на Литва, Латвия и други страни от Европейския съюз, както Канада и Съединените щати, които вече имат магнитски закон за е, на, на, за наказ, наказване на извършителите на е, престъпления, независимо дали са част от е, властта. При всички случаи този закон ще бъде много по-ефективен вместо санкции, които засягат цял народ и цяла нация. Но ле, Лесно, лесно ни е да, да, да, да продължиме е, да живееме добре в нашите богати столици и като едновременно биват ненаказани престъпления срещу журналисти, разследвайки корупцията. Е, в, в е, много предприятия на Европейският съюз продължават да работят в страни, в които има санкции. Белгийски предприятия продължават да изнасят стоки в Сирия. В заключение смятам, че трябва наистина да, да, да, се, да се промени режима за наказание нарушенията срещу човешките права. Край, крайно време е ненаказаността да бъде, да, да бъде премахната. Това може да стане, ако приемеме закон а, Магницки тук в Европейският съюз. Госпожа Лок, Шаф. Благодаря, господин председател. С създаването на европейски санкци... Е, механизъм срещу лица, които нарушават правата на човека, изпращаме много ясен сигнал, че подобни нарушения трябва винаги да бъдат наказвани. Като приоритет се отдава на наказателното преследване на извършителите. Обаче наказания следва да се налагат и в случаите, при които е, не се повдига обвинение срещу извършителя. Европейския съюз от дълго време обсъжда санкции насочени срещу конкретни лица. И в контекста на убийството на нигерианския екоактивист Кен Сарубива тази тема стана още по-актуална. Днес ние прилагаме забрани за влизане на територията в страната, замразяване на сметки и това се прави в е, едно редовно производство. Важно е, е решенията за е, налагане на санкции да могат да бъдат претендирани пред съда. Трябва да бъдат представени доказателства, които са основателни и са достъпни до обществеността. И тук е, неправителствените организации могат да дадат значителен пример. Госпожа Лахмилер, приемате ли синя карта от господин Хакмарк? Моля. Майк. Yes. Uh, госпожо, искам да ви попитам, защо зелените не са съгласни да посочат поименно е, е, това законодателство, така наречения казус Магницки. Не само заради очевидното му символично значение, а защото е, когато определяме защо е, ни е необходимо такова законодателство, кога трябва да го прилагаме, е, обикновено се използва криминално престъпление, за да забогатее някой на гърбен собствения си народ. Защо не бихте подкрепили подобно законодателство? председателство. Сега, в отговор на въпроса в подкомисията по правата на човека много подробно Разговаряхме с всички политически групи и има само един случай в света, а именно законът е, в САЩ, който съдържа името Магниски в заглавието, а всички останали закони са достатъчно квалифицирани и добри. Например, Канада е, има съответна специализирана терминология в тези нормативни актове. Аз мисля, че господин Бродър няма право, когато твърди, че този закон ще бъде по-малко важен, ако името не се съдържа съдържа в заглавието. И аз много съжалявам, че в заседанието на комисията не беше обърнато внимание, че естествено в текста на революцията можем да направим препратка към случая Магницки, който беше много важен за изготвянето на подобен режим от санкции. Благодаря госпожа Трошински за една минута. Благодаря, господин председател ако е жизненно важно, строго да накажем всяко нарушение на човешките права, но не принадлежи на Европейския съюз да налага санкции. А на тема за неспазване на човешки права срещу държава или държавни членки във връзка с иммиграцията или идеологията на джендъра, например Унгария или Полша. По този начин вие искате да унищожите политическите си врагове, което е двойно осъдимо, защото човешките права се използват използват за е, долни политически цели, а освен това има маска за европейските граждани. Защото вие не говорите за радикалния ислямизъм, е, който връща назад правата на човека. Искам да посоча и 372 е, жертви на исляма във Франция от 20 години. Това е същинската заплаха за правата на човека. Защо да не говорите за Европейския съд, който трябва да спазва всичките тези права, които защитават именно терориста? Например, Например, е, беше забранено експулсирането на Камел Ауди, алжирски терорист, лишен от френското гражданство, който в момента живее във Франция на държавна сметка. Забранявате и системното притърсване на посетителите в затворите. Това даде възможност да бъдат нападнати два е, пазители на затвор миналата седмица, защото това, тази супранационална намеса става нетърпима и вреди на нашите съграждани. Госпожа е нами минута. Всички знаем какъв е контекста на резолюцията, която обсъждаме днес. Естония, Литва, Латвия, Съединените щати, Канада, имат подобни закони магнитски, които действат, които дават възможност да се наложат санкции на извършители на престъпления и нарушители на човешките права. Необходимо обаче да има европейски еквивалент на този закон. Това трябва да стане на общо европейско равнище без никакво закъснение. Аз призовам госпожа Магарини и комисията, както и службата за външна дейност, да излезе излизат с законодателно предложение за закон Магницки преди края, пред, настоявам преди края на този мандат. А, до, стига вече различни тълкувания на санкциите и различното им приложение. Крайно време е това да прекрати. Благодаря, господин Асиса. Sr. Presidente, a União Europeia é hoje uma grande referência, se não a principal referência mundial Господин председател, е, ние говорим за защита на правата на човека в цял свят. В нито друга част от света няма такова желание за спазване на човешките права. Права на гражданите, организация на гражданското общество. Всички очи по света са обърнати към Европейския съюз, е, когато е, има заплаха за правата на човека, защото когато е необходимо, те ще бъдат защитени. Но тази политическа и морална власт е достойна за доверие, само ако е съпроводна с инструментариум, която възпрепятства безнаказаността на тези, които не спазват правата на човека или които се борят срещу правилата държава, като е, облагодетелстват корупцията. Трябва да има ясна дефиниция. Отвъд дипломатическите въпроси трябва да говорим и за приложението на санкциите. Ето защо е, засилването на режима за европейски санкции ще доведе до по-последователни действия. Това ще бъде жалон за консолидиране на Европейския съюз като същински застъпник за правата на човека по света. Следващи изказващ се една минута. Господин председател, уважаеми дами и господа, нашата политика за човешките права трябва да се основава на защита на нашите ценности. Също така трябва да оказваме подкрепа на тези, които ни следват. И тези, които е, са застрашени, да речем, християните в други страни. В центъра на такава политика трябва да се поставят винаги хората, които имат право да живеят в мир и сигурност, а не да се разклаждат политически конфликти. Естествено, Европа трябва да подкрепя хуманитарни действия и да ги инициира. Обаче, когато вземем предвид, че не желаем да развиваме политически универсализъм, а да защитаваме хора, ще трябва да погледнем към днешните проблеми, какъвто е проблема в Алжир – много ви моля, не забравяйте тези правила. Госпожа Саргентини за една минута. Благодаря, господин председател. Господин председател, в предишен живот и в... но и като член на Европейският пар... Пар... парламент се занимавам с проблеми, свързани с санкциите срещу е Зимбабве. Многократно са налагани санкции. През декември още веднъж се обсъжда това, но а, слушам какво казват колегите и колегите наблягат а, на това, че трябва да се наложат санкции, индивидуални санкции на извършители на престъпление. Имаше много преговори, много разговори на тази тема, но нещата спряха някакси през ноември. Верно, трудно е да се създаде режим за целеви и санкции. Разбира се, че не става дума за нещо лесно. Разбира се, че като създадем един режим и го назовеме, това ще прекрати всичко. Нещата са сложни. Си, месье президент. Е, благодаря, господин председател. Правата на човека са двуличие. Ето, че отново запазваме един американски закон, Магнитски акт. Едната цел е да тегне заплаха от финансови санкции за ограничение на свободата на движението на турските ръководители, за да се принуди външна намеса във вътрешните работи на тяхната страна, в частност американска намеса и в край на краищата Русия да преразгледа регионалната си позиция. Под претекст, че са налага спазване на правата на човека и се санкционират на ръководители, които не се починяват на това, вие искате да постигнете влияние, което в момента упражняват само определени членове на Европейския съюз. Достатъчно лицемерие. Не е, е трудно да отгаднем, че ще бъдат спасени определени ръководители при условие, че европейската економика ще загуби, а няма да спечели. Основно печалбата има върховенство. Ръководителите на света, според това дали държава държавата е силна или слаба. И съответно присъдата на Европейския съюз ще ви направи черни или бели. Благодаря ви. Господин Салафранка, една минута. Благодаря от от 1999 година, откакто имаме споразумение с Аргентина, е включена клауза която, така наречената демократична клауза, която гарантира, а, че две, двете страни поемат ангажименти, що се отнася до спазването на човешките права и основните свободи. Първо, а, обаче трябва да проявяваме по-малко търпимост и да действаме по-бързо. Е, докато чакаме ние да, да вземем решение съгласно правилото на е, единодушието, други взимат е, решение от днес за вътре. И ако подобен е, закон бъде прият до края на този, на този мандат, Европейският съюз ще спечели и престиша и ще заеме отново своето място на международната сцена. Госпожа Пири. Господин председател, Виждам, че защитата на правата на човека е една от основните ценности на Европейския съюз. За съжаление обаче, Европейския съюз не винаги показва, че ние сме на общ фронт е, изправени срещу нарушенията на правата на човека и срещу хората, които ги извършват. Става дума за големи нарушения на правата на човека. Въпреки това, това се допуска в Европейския съюз. Тези страни имат достъп на своите стоки до Европейския съюз и има все пак много големи предимства в защитата на правата на човека. Общите санкции ще бъдат включени в цялостен процес. По този начин Европейския съюз ще стане по-силен, е, по-активен и за това очаквам с радост предложението на комисията, защото тогава Европейския съюз ще може да защитава по-добре правата на човека. Госпожа Хаутала за една минута. Благодаря, господин председател. Днес е, света е, свана свидетел от масова поява на авторитарни тоталитарни режими. И ние трябва да отговорим на тези промени. Но ние е, трябва просто да изслушаме дискусията в този парламент тази седмица. И разбираме, че положението страни като Русия, Китай, Турция, Никарагуа и Казахстан са напълно антидемократични и е, поставят задълженията е, за спазване на правата на човека на тези страни под въпрос. Така че ситуацията с човешките права трябва да се адаптира. Глобалният режим за санкции е най-добрият инструмент да се спазваме с това. Цялостен режим за санкции за нарушение на правата на човека е, трябва, е, не е достатъчен. За да имаме успех, трябва да сме сигурни, че правният режим изцяло отговаря на стандартите. И списъците трябва да се основават на твърди доказателства, на информация от наши собствени е, източници и трябва да се противопоставим на стратегията за финансиране. Това е единствената гаранция за политическа легитимност легитимност. Ние не искаме да виждаме асиметрия между режима за санкции на Съединените щати, където няма правни гаранции. Ето защо ще се радвам, ако върховният представител и съвета предприемат един открит подход към възможни нови инструменти, като имат предвид, че системата е сложна. Трябва да се изгради сложна система и ние нямаме право на провал. Председателя, благодаря. Госпожа Зилстра. Не, извинете, господин Хелан. Една минута. Thank you very much, Благодаря, господин председател. Най-после трябва, най- най-после се съгласихме, че трябва да има единен режим за санкции срещу нарушителите на човешките права, но за да бъде този режим ефективен, той трябва да бъде всеобщо европейски. Но най-важното е неговото приложение да бъде обвързващо, задължително но напредъка от първоначално Първото искане на парламента за създаване на закон Магницки беше много, много бавно. Мисля, че е абсолютно задължително да се приеме закон Магницки, който ще има и символично значение. А, също така споменавам, че Русия не е в черния списък на пране на пари и корупция. Господин Андру. Благодаря. Европейския съюз продължава да бъде единствената сила в света, която защитава правата на човека в целия свят и дискусията за въвеждане на европейски механизъм за санкции срещу лица и правителства, които нарушават правата на човека е голямо предизвикателство и всички ние трябва да реагираме положително днес на всичко това, за да запазим нашето доверие сред народите, които желаят една Европа на солидарност, демокрация и правата на човека. Но за тази цел са ни необходими обективни критерии – не трябва да бъдем непредпазливи и не трябва да се превръщаме в заложници на политически съюзи. Много често това се случва в съвета или в парламента. Е НП и дясно екстремистските партии се държат така, като че ли не виждат нарушенията на правата на човека, да речем в Близкия изток. От друга страна, европейската левица не вярва, че в Венецуела има европейска и хуманитарна криза в Венецуела. Там има милиони бежанци, обаче правата на човека не трябва да се превръщат в сделка. Те трябва да се защитават практично. Господин Щетина. Дами и панове, не ни то попърве, Дами и господа, не за пръв път този парламент призовава за режим за глобални санкции във връзка с правата на човека, подобно на Съединените щати, Канада, Литвия, Латвия и Естония. Този закон трябва да бъде наречен закона Магницки. В нашите призиви ние неколкократно сме повтаряли, че Европейската комисия и съвета трябва да изготвят законодателно предложение за е, така наречен Магнитски акт, е, за да се забранява влизането и да се предвид лични санкции, като замразяване на активи или на други финансови интереси. Аз изцяло подкрепям този европейски механизъм. Е, той е, е, може е, да бъде по-ефективен за индивидуални нарушения при неспазване на правата на човека. Ако Европейски съюз иска да отстоява своите ценности, той не следва да допуска подобни действия, защото в противен случай ще бъде намален нашия авторитет и ще се засилят авторитарните режими. Господин Родригеш има думата за една минута. Ясно, президент, Signor Commissario. Благодаря, господин председател, господин комисар. Не трябва да има ненаказаност за тези, които преследват хора заради религиозните им обещения, за тези, които убиват журналисти, за тези, които извършват търговия с хора и турми, тормозат и убиват. Независимо какъв е режима, ние ще ние ще продължиме нашата борба. Все още има надежда в Европа, в света да, бъда, да, да, да, да възцари по-добър ред. Трябва да се предприемат мерки за е, отнемане на визи и на авуари на онези, които извършват подобни действия. Трябва да се присъединиме към страните, които вече са предприели подобни мерки. Ако не искаме само да говорим говориме празни приказки, е, да, да, да говориме много, но да, да, да няма никакви действия, които да последват. Благодаря ви. Процедура за спонтанни изказвания. Е, има няколко които са се записали, но много ви моля не повече от една минута. В началото искам веднага да посоча, че не вярвам в подобни санкции като единствено решение или инструмент за упражняване на натиск. Същото е положението и с резолюциите. Колкото повече резолюции, толкова повече тези резолюции са неефективни. Аз съм ръководител на комисията за Беларус и знам много добре как може по добър начин да се упражнява натиск. Комуникационните канали трябва да се запазят и трябва да имаме предвид каква е ситуацията в държавите, срещу които налагаме санкции. Днес обаче трябва да защитим идеята за девалвирането на а, тези а, резолюции, за тяхната инфлация, защото резолюциите трябва да са обвързани с комуникационни инструменти. Ораторът бива прекъснат. Господин Мавридес. Сте Мавридес. Благодаря, господин председател. На свой ред искам да подчертая, че е много важно да се създаде механизъм за прилагане на санкции спрямо отделни личности, е, спрямо военно престъпници, но и спрямо правителства. Но подобен механизъм трябва да бъде ефективен, е, да не се прилага произволно, независимо от това дали престъпленията са извършени вътре или извън Европейския съюз. Е, независимо от това дали престъпникът се намира в Русия или в Турция. За дълбоко съжаление, поведението ни към днешна дата не е доказало това. Може би ще го направим за бъдеще. Въпреки всичко е, е ясно, е, че извършителите на подобни престъпления не са третирани по един и същи начин – Например, факта, че в северната част на Кипър християнската и европейска цивилизация изчезва, никой не говори за това, госпожа Томашич. Човешките права са потъпвани от много трети страни, с които имаме дипломатически и търговски е, отношения. Често Европейските лидери казват, че Европа е една едно съдружие на ценности, но дори в нашите страни има много нарушения на европейски на правата. Затова съществува и Европейския съд по правата на човека, които често кой, който, който често е, потъпква е, и не спада, потъпква правата и, и е, осъжда дър... страните, които не спазват а, е, дисциплините. Но много често е, дори не виждаме или се правиме, не виждаме това, което става в трети страни. Uh, за да може Европейския съюз да печели доверие, когато защитава човешките права, са необходими не само думи, но и инструменти. За целта европейски режим за санкциониране спрямо инвалиди, както от държавни, така и от недържавни партньори, които отговарят за нарушение на правата на човека, е задължително. Европейския съюз трябва да води защитата на правата на човека в целия свят, т.е. Европейския съюз е един отговор отговорен международен партньор. Е, това ще отправи ясен сигнал е, към е, всички диктатори. Авторитарните режими продължават да съществуват. Те системно нарушават както правото, така и задължението да се защитава човешкото достоинство. По този начин ще стане по-труден живота за унези, които са отговорни за груби нарушения на правата на човека. Ние трябва да можем да подкрепяме жертвите на подобни нарушения. Трябва да направим крачка напред срещу безнаказаността свързаността. Ето защо призовавам съвета да постигне съгласие по този толкова необходим режим. Председателя, благодаря госпожа Хаджи Джорджо. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Не може да има резултат при правата на човека, когато няма санкции. Санкциите обаче трябва да се изпълняват ефективно след демократична дискусия с държавата, спрямо която се налагат. В такъв случай, естествено, държавата може да не бъде убедена, обаче, може би все пак ще успеем да започнем съответна дискусия сред населението на тази държава. А една публична дискусия, разбира се, дава възможност тези санкции да не бъдат е, разглеждани, да бъдат разглеждани като вражески, което не е конструктивен подход. Госпожа Уорд. Днес тен, тен, тен, тенденциите са да бъдат потъпквано международното право и нарушавани човешките права. Многостранността е, е потъпвана от много страна, начало с Съединените щати. Е, Европейският съюз и европейската политика трябва обаче да продължи да бъде в защита на човешките е, права. Санкции Санкциите могат да бъдат много важен инструмент, но е, зависи кой е, е, ще бъде потърпевщ е, понякога режима на санкции не е насочен в правилната посока. Е, в е, най- най-скоро време обаче Обединеното кралство няма да може да участва в положителната политика на Европейския съюз. Братърското правителство показва а, е, цинизъм и продължава да да имат от, отлични отношения с убиеца, който в момента все още управлява е, Филипините. Госпожа Миранда. Благодаря, господин председател. С санкции, европейски санкции за нарушаване на човешките права, това ще бъде абсолютно необходимо. Защото не трябва да продължаваме да бъдем е, с е, онези, които е, продължават да, да нарушават правата. Ще спомена три страни. Марокко и положението в Рифа и случая с Запад, Западна Сахара, където има политически затворници, които в момента водат, правят гладни стачки и биват изтезавани. Има и има и журналисти и преподаватели, които са в затворите. Но какво да кажем и за Израел? Е, ОНЕ продължава да казва, че поведението на Израел в Гаса е престъпление срещу човечеството. Но 30, но от 2018 година са убити много хора там, много от тях деца. Господин Хан, да изслушаме вашите заключения по темата. Да, благодаря, господин председател. Е, дами и господа депутати, е, първо искам да изразя благодарността си е, към този толкова ценен, полезен и своевременен диалог Искам да се възползвам от възможността, за да ви благодаря отново за всички изказвания, коментари и предложения. Днеския е, дебат отново показва, че евентуален европейски глобален режим за санкции срещу човешките права е интересен, но и е, трябва към него да се отнесем много внимателно. Виждаме, че в днешната дискусия вие се спирате на различни открити въпроси. Трябва те да допуснат допускат политически решения и осъществяемост на подобни предложения. Дискусиите в съвета ще продължат. Ние сме готови е, да допринесем за дискусията, но окончателното решение трябва да се приеме с единодушие. Позволете ми още веднъж е, да е, посоча своята изключително висока оценка за дискусия по толкова важен въпрос. Председателя, благодаря. Чух Получих е, пет е, предложения за резолюции въз основа на декларацията. Настоящата дискусия приключи. Е, гласуването ще се проведе в четвъртък. И така, пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Доклада на госпожа Пири. Доклад от 2018 година относно Турция. Сега очакваме госпожа Чот, представител на съвета на Европа. Не, Тя ще... На, на, съвета. на съвета на Европа не, до 2-3 минути. Не, не, не давам думата, извинете, представител на Европейски съвет, давам думата на госпожа Пири. Това е днес в Турция. През 2017 година бе а, арестуван важен закон, защитник. Чак миналата седмица се, се, се каза, че задържаните ще са виновни за това, че са се опитали да направят преват в страната, са осъдени на доживетен затвор без е, право на обжалване. А, доказателствата срещу Кавала е, че се, се, се опитал да вземе под найем една пластмасова маса. Така че нищо, нищо общо с някакво престъпно деяние. Това би могло да предизвика смях, ако а, ако не беше действеността в Турция днес. Но какво прави Европейският съюз за това? През последните пет години Европейският парламент многократно поиска от съвета и комисията да изпрати сигнал към господин Ердоган и да покаже на турските е, граждани, че е, Европейският съюз е за тях за да може да те да се борят за върховенството на закона и защита на човешките права. Но е, Турция, Турция вече не е на дневен ред, освен когато става дума за европейски граждани. Като че ли европейските лидери са се примирили с положението в а, е, та, Турция. Червените е, линии мисля, че отдавна са преминати за Европейският парламент. Продължава грубо потъпкване на човешките права. Няма правова държава. Преследват се журналисти и новата конституция всъщност е само зациментира автори... ав... авторитарният режим. Затова из... искаме е, да се прекъснат преговорите с Европе... за а, присъединяване към Европейския съюз. Искаме да знаем какво ще направи Европейския съюз за Осман Кадала, за за опозиционера, който е вече в затвора от две години и половина, за десетките хиляди души хвърлени в затвора без справедлив процес, за жертвите от групата ЛГБТИ, за това, че Турс, турските жени, които се опитат да демонстрират, бяха посрещнати с куршуми от а, полицията. А, турските дем, дем, демократи са разочаровани. Трябва крайно време е да, да решиме каква трябва да бъде нашата стратегия. След пет години работа бих искал да благодаря на колегите и и на докладчиците в Сянка, с които работихме в отлично сътрудничество. Надявам се, че утре ще можем всички единни, за да отправим ясен знак и ясно послание към европейските лидери и към Турция. А сега давам думата на госпожа Чот, която ще вземе думата от името на съвета.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 Господин председател, дами и господа депутати, благодаря ви за отправената ми покана да взема участие в днешната дискусия, за да обсъдим доклада на Европейския парламент за Турция за 2018 година и да се спрем на въпроси от взаимно безпокойство, както и от взаимен интерес. Ние учитаме ясните послания и безпокойства, посочени във вашата резолюция. Ние продължаваме да наблюдаваме събитията в Турция, в частност е, прилагането на измененията в Конституцията. Особено тревожни са за нас, е, както вие съвсем правилно сте посочвали неколкократно, е, е продължаващото връщане назад в спазването на закона на основни права, е, които са посочени в комунике на комисията от 2017 година във връзка с политиката по разширение на Европейския съюз. Тези тревоги са посочени ясно в заключенията на съвета от юни миналата година, както и в доклада на парламента на масата днес. В заключенията си от 18 юли 2016 година е, съветът строго осъди опита за преврат в Турция през 2015 година, изрази солидарността си с турския народ и пълната подкрепа на демократичните институции в Турция. Европейския съюз се признава сериозните заплахи за сигурността на Турция. Независимо от това, обаче е, прекомерния обхват на мерките, които бяха предприяти след проваления опит за преврат, продължават да да будят тревоги. Турция остава далеч от Европейския съюз и в момента ние не можем да продължим е, както до сега. Е, когато отчитаме вашия призив е, за формално преустановяване на преговорите с Турция, искам да ви напомня, че съвета в своите заключения от юни 2018 година посочва, че преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз е, са е, стигнали е, до една определена точка поради подчертаните тревоги. Европейският съюз е готов да не затваря вратата на Турция, иска да продължи общуването с страната. Съвета подчертава, че поетите ангажименти, че открити и приятелски диалог с Турция като страна кандидат и ключов партньор на Европейския съюз в много области са важни и е в съществен интерес и на двете страни. Имам предвид е, общите предизвикателства, пред които сме изправени и необходимостта да сътрудничим в основни области от съвместен интерес, като например миграция, борба срещу тероризма, енергетика, транспорт, економика и търговия. Е, съвместен план за действие между Европейския съюз и Турция за управление на миграцията и бежанците, е, както и декларацията на Турция и на Европейския Европейския съюз от март месец продължават да се прилагат в интерес на двете страни. Това полезно сътрудничество доведе до драстично намаление и е, съществено намаление на регулярния приток на мигранти от Турция и за по-добро бъдеще на сирийците бежанци в Турция, е, защото Европейския съюз продължава да допринася за финансирането на работата за тези бежанци. Е, Съвета иска парламента да разбере важната роля, която играе Турция в отговор на миграционната криза, е, както е подчертано и в е, заключенията, в които се настоява Турция да продължи усилията си и да продължи конструктивното сътрудничество. Едновременно с това Турция трябва да допринесе за нормализиране на взаимоотношенията с Кипър и изцяло да прилага допълнителния протокол е, към асоциираното споразумение. Искам да използвам тази възможност, за да ви уверя, че ние като председателство ще продължаваме да повдигаме тези важни въпроси с нашите турски партньори на всички нива и при всички поводи и искаме да убедим Турция да изиграе своята роля и да изпълни поетите от нея задължения. Благодаря ви за вниманието. Е, председателя, благодаря. Е, сега е, давам думата на господин комисаря. Господин председател, дами и господа. Първо искам да поздравя госпожа Кати Пири и всички зукачици в Сянка, не само от тази година, но и от предишните години за от прекрасната работа по въпроса с Тур... Турция който е наш стратегически партньор. Що се отнася до е, правовата държава и е, човешките права и миналата година и тази година установяваме много тревожни явления. Е, относно посоката, по която е тръгнал, са тръгнали турските власти и е, хвърлянето в затвора на правозащитници и видни представители на гражданското общество. Също така бяха под подчертани проблеми, свързани с принципа на признаването на невинност, виновност и Тур... Ние следиме отблизо събитията в Турция и и изразяваме нашата тревога, когато има потъпкване на правата, които са в основата на европейските ценности е, Съвета на Европа също следи отблизо и очаква от Турция да се извършат необходимите реформи. Е, Турция е стратегически партньор за Европейския съюз в областта на енергетиката, транспорта, е, миграцията. Той играе ключова роля в региона и същевременно дава подслон на най-голямата въл, мигрантска вълна през последните години. отдавна беха проведени важни диалози в областта на транспорта и економията. Трябва да използваме полезните платформи за да продължаваме диалога, но също така да, спод, да, да споделяме своите тревоги. Истинския диалог трябва да бъде открит и искрен. Неодавна в Анкара аз заявих на нашите турски партньори, че е крайно време да се промени политиката, ако искат да се подобрат отношенията между Европейския съюз и Турция не, не, отдавна господин Кайтанън по време на економически и търговски диалог повдигна въпроса свързан с свободата на пресата и журналистите. Турция трябва също така да подобри отношения, двустранните си отношения и по-специално с, с Кипър. Същевременно, може би още по-важно е да не е, да не забравяме за хората в Турция, за голямата част от гражданското общество, което е зас, засегнато от е, проявите на политиката и да преповториме, че ние сме за тях. Сега давам думата на госпожа Зон. Президент, Господин председател, господин комисар, уважаема госпожа министър, уважаеми колеги, искам да благодаря на докладчика Кати Пири за доброто дългогодишно сътрудничество и на докладчици Евсянко от другите политически групи, защото в крайна сметка постигнахме компромис по един много добър текст, който само на отделни места се нуждае от поправки. А именно, трябва само да се изиска спиране на преговорите. Това искане не е ново. Ние предвидихме тази констелация за случая, че в Турция се създаде президентска система и не се обърне гръб на демокрацията. Обаче Конституцията в Турция беше изменена, демокрацията и правовата държава вече не съществува там и дори да се спрат преговорите, Турция ще продължи да има право върху плащане на средства за подпомагане. Обаче там се нарушават правата на човека. Критици, опозиционери биват хвърлени в затвора и ги преследват дори и в чужбина. Наистина, лов на вещици се наблюдава там срещу привържениците на Гюлен. От моята политическа група мога да изразя желание да прекратим окончателно преговорите за присъединяване. Подкрепям тази идея и тогава вече можем да пренасочим средствата за подпомагане така че те да бъдат в полза на турското гражданско общество. Европейския съюз в никакъв случай не може да се разширява в обозримо време, поради което моля за подкрепа текстът да бъде изменен в съответствие с идеите, които предложи. Господин Буштинаро за една минута. domnule președinte господин председател господин комисар най-напред искам да благодаря на съвета, на комисията и на ротационното румънско председателство за тяхната балансирана преценка на взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция. Аз продължавам да бъда убеден, че Турция е важен партньор на Европейския съюз. Процесът на разширение не даде възможност значително да повлияем на демокрацията в Турция през